господин Джан Лука Бурнано, член на парламента, представи искане, е, искане за защита на имунитета му в, в, в едно разследване на съда, на, от съда на Болзано. И това искане се препраща към Комисията по правни въпроси.